Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Welcome. Добър ден, скъпи колеги, дами и господа. Добре дошли на поредното заседание на комисията ИТРЕ. Ако няма коментари, приемаме дневния ред без промени. Не виждам коментари. Точка втора от дневния ред. Съобщение на председателят. Много е важно да отбележим, че заданието на нашата комисия утре след обед ще започне в 15 часа 45 минути. Тоест не в 15 часа, а в 15 часа и 45 минути. Заданието ще се поведе в друга заседателна зала, а именно PHS 5B001. Повтарям, 5B001 на петият етаж в същата тази сграда. Точка трета. Получване на тема инвестиции в европейската енергийна промишленост, представяне от Люк Ван Нуфел и Джесика Ирвуд. Добре дошли в Европейският парламент. Благодаря ви за това, че откликнахте на поканата ни. Получването беше подготвено от Trinomics, консултантска фирма в областта на економиката, със седалище в Роттердам. Компания, която се занимава с изкопане на проучвания и предоставяне на политически консултантски услуги в областта на енергетиката. Много важна за нас тема. Нашите двама гости днес са господин Люкован Нуфел, който от януари 2015 година работи като консултант в Trinomics. Сред нас и е госпожа Джесика Ягвуд, която също работи като консултант в областта на енергетиката в Trinomics. Госпожа Ягвуд се занимава с финансиране на устойчивата енергетика Сочва енергетика и енергийна ефективност и управление на енергетиката в Европейския съюз е важен за нас теми. господин Люгован Нофел има много богат опит в белгийският и европейският отрасъл на електричеството. Предоставил е своите консултантски услуги на Световната банка, Фламандската агенция по енергетиката и Белгийското федерално правителство. И двамата сте с много богат опит и ще направя ли оценка на нуждите от инвестиции, стимулите за инвестиции, както и на пречките пред инвестициите в отрасла на електричеството. Разгледали сте различни сценарии за постигане на целите в областта на енергетиката на Европейския съюз. Знаете, че в момента разглеждаме зимният пакет и новият а, пакет за нов дизайн на пазара на електричеството. Вашето поручване ни предостави оценка на различните политически възможности и опции за постигане на целите заложени от Европейския съюз в областта на електричеството. Нуждаем се от подобни препоръки. Те за нас са много важни, за да се запознаем с гледната точка на специалистите и да чуем вашият съвет за отрасла и за това какво би следвало да включим в регулаторната си рамка. Важни са темите за някои от законодателните проекти, по които работим, като например управлението, структурата на пазара, както и АЦЕР, т.е. националните регулаторни органи. По всички, важни, всички тези теми, вашите съвети ще бъдат наистина много ценни. Ще помоля господин Люк... Всъщност не, госпожа Джесика Иегбут ще започне. Order, Мисля, че се движим по азбучен ред, но не е така. Госпожа, имате думата. Благодаря ви за встъпителните думи. Както вече беше казано, целта на нашето получване е да предостави подходящи политически препоръки за това как може да се улеснят инвестициите в сектора на електричеството. Инвестиции, е, за да се гарантира преходът към нисковъглеродна економика до 2050 година. За да, се постигна, за да изготвим получването си, разгледахме различни фактори. На първо място целите за борба с изменението на климата и енергетиката. Получихме нужните от инвестиции за постигане на тези цели Изгледахме общо всички инструменти, които разполагаме за стимулиране на инвестициите и от регулаторна и от финансова гледна точка. Запознахме с различните тенденции на инвестициите, различните пречки и стимули за инвестиции. И накрая даваме възможни политически варианти и препоръките си. За целта се запознахме с мащабна научна литература и разгледахме три конкретни случая с три региона. Също така се е, допитахме и до заинтересовани страни под формата на анкети. Първата ни цел беше да определим на целите на, на, на европейските свободи на енергетиката. От няколко години насам Европейски парламент се опитва да разреши, да, разре, да разреши триъгълната дилема, която виждате на екрана. Целта ни е нашите енергийни доставки да бъдат по-устойчиви, по-безопасни и по-конкретно способни. В това отношение Европейския съюз е, е начертал редица конкретни цели, сред тях рамката до 2020-2030 година по отношение намаляването на парниковите газове, е, изискванията за ВИ и за енергийна ефективност, но също така има изисквания за е, оперативна съвместимост на електрическите мрежи и интелигентни електромери. Повечето държави членки са на добър път да постигнат целите за 2000 и е, 2020 година, но трябва да се направи допълнителни инвестиции за постигане на целите до 2030-2050 година. За да бъдат постигнати целите до 2050 година и най-вече 80-90% намаление на парниковите газове, се нуждаем от много мащабни инвестиции в областта на електроснабдяването на европейско равнище. Най-важните инвестиции трябва да бъдат в, генерация, в генерирането на електричество, между 54 и 80 милиарда евро годишно до 2050 година, като по-голямата част от тях ще бъдат свързани с ВИИ по отношение на мрежите. Между 40 и 62 милиарда евро годишно трябва да бъдат инвестирани до, до 2050 година, от които близо 80% са за цел са за разпределителните мрежи за да може да се разпределя електричество, генерирано чрез ВЕИ и по-малки мащабни производствени единици. Инвестиции са нужни също така и за оперативната съвместимост и подмяна на остарели устарела инфраструктура. И не на последно място има инвестиции за съхранение. Към момента те са в по-малък, по мащаб, но се очаква да се увеличат за в бъдеще. Как могат да, как могат да, подкрепи Европейския съюз тези нужни инвестиции? Европейския съюз разполага с, с някои инструменти. От тонна гледна точка най-важни са трансевропейските енергийни мрежи и регламента свързан с тях, в който са обхванати и а, проектите от общ интерес, а, директивата за възобновяеми енергийни източници и механизмът свързва и а, схемата с търговия с емисии. Има и други важни инструменти, като например механизма за свързване на Европа, в който се, предоставят подкрепа за проект от общ интерес, хоризонта 2020 година, който се съсредоточава основно върху научно-изследователската дейност и иновациите и някои по-общи инвестиционни планове, като FC и e ESIF. Тези фондове и подкрепящи инструменти предоставят близо милиард и половина евро под формата на безвъзмежни дарения и близо 12 милиарда и половина евро под формата на финансови инструменти за енергийни проекти, но все пак тези средства представляват между 10 и 15% от годишните нужди за инвестиции само в областта на електричество, т.е. има нужда от допълнителни инвестиции. А сега нека да гледам някои от а, тенденциите за инвестиции при електропроизводството. Ще ви представя на първо място възобновяемите енергийни източници. Станахме до извода, че цената на технологиите за ВИ бързо намалява и става съвместима с, съизмерима с цената на конвенционалното електричество като а, са инвестирани близо 50 милиарда щат, американски долара в 2015 година в ВИ. През 2004 година Европейски съюз играеше водеща роля на световно равнище при ВЕИ, но днес той е изместен от Китай. Амбициите в ВЕИ обаче са много неравномерно споделени между държавите членки, като това се дължи най-вече на наличието на субсидии, въпреки че продължава да намалява субсидиите за мегаватт час. И субсидиите все повече и повече да се основават на пазара. А по конвенционалното електропроизводство стигнахме до изхода, че увеличаването на, на дела на ВИ поставя под а, натиск а, конвенционалните електроцентрали. Голяма част от а, конвенционалните ТЕЦ и АЕЦ в момента се изваждат от употреба. Тъй като няма в момента централизирана регулация в това отношение, някои държави членки вече въвеждат механизми за гарантиране на капацитета за производство, за да гарантират безопасността на своите доставки. По отношение на другите типове инвестиции, Джесика вече говори за регулацията. Е, говори за възобновяемите източници. Целта на инвестициите е да се създаде достъп до възобновяеми източници на енергия. Нека да не забравяме, че голяма част от инвестициите ще бъде необходима, за да се обнови устаряващата инфраструктура. Е, има все повече и повече необходимости да се балансират нуждите и да се отчетат настоящите тенденции. По настоящем степента на проникване на възмовяемите източници е, е някъде около 30%. 58% е, от е, този дял се падат на слънчевата енергия и на ветрената енергия. цялостната система е достатъчно стабилна, за да приеме недостатъчния капацитет. Ако обаче стигнем до по-висока степен на проникване, ще има все повече нужда от установяване на равновесие. Тази необходимост от равновесие се гарантира от гъвкавостта на генерирането и все повече и повече от съхранението и ответната реакция на търсенето. В рамките на индустрията вече има механизми под формата на договори за откликване на търсенето. Има постепенно развитие в сектора на жилищата, но предстои много работа. Съхранението също представлява едно предизвикателство, особено що се отнася до хидроенергията. Новите технологии се развиват, например, има акумулатори, които се развиват в Германия, например, 40% от така наречените ПВЕ инсталации вече са оборудвани с помощна батерия или акумулатор. Това са много важни инвестиции и тенденции. Те биха могли да променят енергийния пейзаж, биха могли да доведат до нов тип услуги, който да се предоставя от доставчиците на услуги. Може да има нови продукти, като така наречената енергийна котия – тя също е много важен елемент в еволюцията на енергийния сектор. Степента на проникване на ВИ и всички други нови инвестиции водят до увеличаване на разходите за електроенергия. Ето защо достъпността би трябвало да бъде взета предвид, когато се опитваме да постигнем целите. Знаем, че през 2030 година разходите за системата ще бъдат с 30% по-високи, отколкото 2010 година. Макар, че ще има по-низки цени на едро, сметките за електричество се увеличават и ще се увеличават. Всички знаем, че има още две тенденции в сектора на електричеството, електрификацията на транспорта и на отоплението. Що се отнася до транспорта, имаме степен на проникване 80%, 80% е очакваната степен през 2050 година. Въздействието съответно ще е голямо. По-настоящем само 10% от цялостното потребление на електроенергия се пада на транспорта, ще имаме нужда от 150 мегаватта под формата на капацитет да задоволим тези нужди. Що се отнася до електрификацията на отоплението, тя е нещо много ново. Например, имаме е, термични панели или специални помпи за затопляне. В е, Холандия, например, има и използване на газ. Е, Правителството е взело обаче решение да премахне постепенно използването на газ за отопление и няма да се правят инвестиции в газова инфраструктура с цел отопление. Забелязахме, че финансовата помощ в Европейския съюз за сферата на електроенергията се е увеличила значително между 2008 и 2012 година. Увлечението не е само в рамките на ВИ. Е, то е и доста голямо в рамките на изкопаемите горива 39%. Странно е, че що се отнася до изкопаемите горива, и тук включвам въглищата, природния газ, е, те все още се субсидират на такова ниво. Това е и една от препоръките, която бихме искали да отправим а именно да има постепенно изваждане от употреба на субсидиите. Това би било евентуално решение, за да се постигне нещо значимо в прехода към нисковъглеродна економика. Последното нещо, което искам да спомена в рамките на новите инструменти, е, това са, например, местните модели за сътрудничество, имаме проектно финансиране, е, имаме нов тип партньорства, навлизане на частни капитали и така нататък. Кои са основните пречки и стимули за инвестициите? В исторически план растежа на търсенето беше важен двигател. Това обаче вече не е така. Няма кой знае какъв растеж на търсенето. Търсенето се увеличава най-вече, що се отнася до ВИ. Нивото на възнаграждение, Джесика вече говори, то е доста ниско, що се отнася до електричеството, така че това не може да, да, да бъде кой знае каква пречка. Затова нека да поговорим за основните пречки. Нямаме кой знае колко време. Най-важният двигател по-настоящем е, с оглед на конюнктурата е подкрепата за ВИ. Една от най-големите пречки е сложността на процедурите по издаване на разрешителни, както и приемането от страна на обществото на инфраструктурата. Това са теми от изключително значение, особено с оглед на днешното положение в Европа. Направихме оценка на 12 теоретични възможности за действие с политически характер. Първата група отделя внимание на функционирането на пазарите, във втората група сме идентифицирали варианти за действие, които бих били необходими, ако пазара не функционира както трябва. И третата група от варианти за действие е свързана с общия контекст и общата регулаторна рамка. Нашето заключение е, че вариантите за действие, които са насочени към подобряването на действието на пазара, са най-добрите и най-уместни. Точно тези варианти отговарят на различните критерии, които сме задали с цел да се направи оценка на различните варианти за действие. Направихме класация на различните варианти за действие с регулаторен характер. Отчетохме въздействието. Тук представяме шесте най-положителни мерки. Естествено, Нашите заключения могат да бъдат видяни и в нашите препоръки, затова предлагам да преминем към препоръките. Препоръките естествено са най-важната част от нашето проучване. Първата препоръка е следната. Има нужда от сигурност за инвеститорите – това послание го виждаме в много различни проучвания, виждаме го от страната на индустрията. Тази сигурност е изключително важна за всички инвеститори, не само що се отнася до генерирането на енергия, но и по отношение на, на мрежите, конвенционални и неконвенционални източници на енергия. В Испания, например, политиката за ВИ се промени през 2013 година с задна дата и това доведе до спиране на всякакви инвестиции в страната. Това е нещо пагубно. На второ място, възобновяемите източници. Подкрепата за тях не трябва да бъде само стабилна и предсказуема. Тук се връщам към първата препоръка, но трябва да има и по-голяма координация на помощта между държавите членки на регионално ниво, например. Освен това, трябва да се основаваме малко повече на развитието на пазарите. Мислим, че онова, което се случва по-настоящем, вече е с правилна насоченост. Например, що се отнася до търговете, това е една много положителна стъпка напред. Има някои нови идеи и предложения в така наречения зимен пакет, които представляват една стабилна и положителна крачка напред. По отношение на научната и развойната дейност, отбелязваме, че има достатъчно усилия в тази област. От гледна точка на количеството, Европа достатъчно инвестира в възобновяеми източници, но все още има възможност за подобряване. Например, трябва да има по-добра координация, трябва да се възприемат пазарни модели, да се фокусираме върху нови технологии. Сигурността на доставките е много важен въпрос. Повтаряме още веднъж нашата препоръка. Трябва да се вземат предвид инициативите на държавите членките, трябва да се координират на регионално ниво и ако е възможно да бъдат координирани и на европейско ниво. Капацитет е много важен в това отношение. Що се отнася до съхранението, има нужда от регулаторна рамка. Тя трябва да е хармонизирана на европейско ниво. Това е идея, която сега присъства в зимния пакет. И накрая последната препоръка в първия набор от препоръки, тя е насочена към капацитета за взаимно свързване. Приветстваме целите, определени от европейските политици, не безизвестните 10%. Смятаме обаче, че следва да има една диференцирана цел. Тя е по-уместна и политиците и системните оператори трябва да поставят ударението не само върху наличността на капацитет, но и върху развитието на, на капацитета. Тук трябва да се намесят и пазарите. Това е изключително важно. Втория набор от препоръки. Трябва да се създаде е, достатъчно добра рамка за инвестиции в мрежата. Трябва да има стимули за развитие на инвестициите, стимули за самите оператори, достъпа до инструменти за финансиране в Европейския съюз като цяло не е кой знае колко проблемен, но има някои по- дребни въпроси, които би заслужавало да се споменят. Например, достъпа би следвало да се улесни, достъпа до Инструментите за съфинансиране трябва да се избягва при покриването и по-малките оператори и по-малките проекти би следвало да имат възможност за достъп до финансиране. Всичко това може да се реализира чрез комбиниране на различни инициативи. Сигналите по отношение на цените са изключително важни. Те са важни за самите инвеститори. Те трябва да знаят какви са цените на електроенергията, е, тази информация е важна и за операторите на мрежите. Регулираните тарифи естествено не са правилният инструмент за стимулиране на инвестициите, затова трябва да се премахне този тип регулация, трябва да се премахнат таваните на цените на пазарите на едро. Това е изключително важно. Това е приоритет, за да може да се даде тласък на инвестициите цената на въглеродния двуокис едва ли си заслужава да повтаряме, че цената е твърде ниска и трябва да се предприемат мерки. Те, между другото, се предприемат, за да се увеличи цената на а, квотите. По отношение на инвестициите в енергийна ефективност и ответна реакция по отношение на търсенето, ние препоръчваме да има стабилна правна и регулаторна рамка. Всички инициативи в тази област трябва да се предприемат на европейско ниво. Необходимо е да се определят отговорностите, да се определят правилата по отношение на собствеността на данните, комуникацията и така нататък. И накрая по отношение на процедурите за издаване на разрешително, те трябва да бъдат по-кратки, по-упростени и трябва да се обърне внимание на приемането от страна на обществеността на мерките, които се прилагат. Има примери за добри практики. Например, инвестициите и властите трябва да организират консултации с гражданите и трябва да предложат достъп на широката общественост до съфинансиране. Може да има коопериране, партньорства на основа на, на кооперирането. Това вече е действителност в някои държави членки и подобна практика би следвало да бъде прията и в други държави. Благодаря, господин председател. Готови сме естествено да отговорим на вашите въпроси. Благодаря, каза председател, Изключително интересна презентация, изключително интересен е вашия доклад. Той е изключително важен. Сега се обръщам към колегите. Искат ли да се изкажат? Първо ще си изкаже колегата Левандовски. Заповядайте. Благодаря ви. Съгласен съм с нашия председател, че чухме изключително интересни презентации и доста амбициозни препоръки. Два кратки въпроса имам. Първо, вие направихте прогноза за това, което е необходимо, за да се постигнат целите. На годишна база това са над 100 000 милиарда евро за генерирането и трансмисиите, което е много повече от капацитета на всички европейски инструменти. Преди две седмици гласувахме преглед на схемата за търговия с квоти. Идеята е да се направи реформа, за да се увеличи цената на търговията с емисии на въглероден двуокис. Вие как гледате на тази увеличена цена на емисиите? Как гледате и на инвестициите, които са необходими за постигането на амбициозните цели? Вторият ми въпрос е обичайния, свързан с бизнеса и е, рисковия профил. Имайки предвид ЕФСИ и европейския бюджет, бих искал да попитам, имате ли някакво мнение за инвестициите по държави? Ако нямате, добре. Аз просто бих искал да попитам. господин Нидермайер. Благодаря ви, благодаря за презентациите. Имам въпрос за инвестициите в мрежите. В презентацията си вие не засегнахте въпроса за децентрализираното производство на енергия. Ние не знаем кой модел има приоритет, но като че ли за в бъдеще децентрализираното производство ще играе важна роля. Този вид производство не се нуждае от разширяване на мрежата. Ако това е така, тогава как да инвестираме в мрежите, как тези инвестиции да станат възможни. Местният капацитет е нисък, дали обаче, ако имаме увеличен капацитет на складиране на по-общо равнище, това ще компенсира? Дали инвестициите ще доведат до увеличаване на цената на електроенергията? Колегата Скрилец. Благодаря, господин председател. Внимателно изслушах презентацията ви и забелязах, че в един слайд говорихте за капиталите. Имате ли представа за капиталовите инвестиции по държави? Съгласно информацията, която получих, този капацитет не е, еднакво, не е еднакъв в развитите и не до там развитите европейски държави. Говорим за инвестиции в нови технологии. Не до там развитите държави членки са изправени пред по-висок политически риск и пред по-високи рискове от друго естество, там цената на електроенергията е по-висока, отколкото тази, която се плаща в развитите държави. На следващо място, във връзка с гъвкавостта. Виждам пред мен текста на проучването. Та може да кажете нещо за съхраняването. Имате ли някакви препоръки за инвестирането в технологии на складиране. В САЩ и Китай вече има гига складове, а ние тук се ограничаваме до някаква елементарна визия за съхраняването на електроенергия в Европейския съюз. И последният ми въпрос е за информационните технологии. Информационните технологии ще дадат възможност на много повече граждани да участват в пазара, а в това отношение няма никакви препоръки. Благодаря. Thank you very much, colleagues. Е, Благодаря ви, колеги. Ако позволите, бих искал да добавя един-два въпроса. Не зная дали правилно съм разбрал, но вие казахте, че достъпа до финансиране не е проблем. Доста оптимистично изявление, което ми хареса. Но какво ще кажете за механизма за капацитета. Не разполагаме с достатъчно инвестиции. Никой не желае да инвестира в е, генерирането на електроенергия. Така че едва ли може да се изразим по този начин за достъпа до финансиране и инвестициите. Така че изяснете позицията си, моля. На следващо място електрическите мрежи. Тук говорим за енергийна мощ, но количеството на инвестициите в електрически мрежи е 60% от инвестициите в енергийна мощ като цяло. Необходимо е да се инвестира също и в възобновяеми енергийни източници. А вие казахте, поне това се видя на слайда, че новите финансови инструменти и модели за финансиране са тези, към които се стремим. В крайна сметка всички инвестиции се плащат от потребителите. Няма значение дали това са частни инвестиции, национални такива, от бюджета. В крайна сметка Потребителите плащат за всичко. Кой обаче ще направи инвестицията? Решението се взима от частни инвеститори или от публични инвеститори. Заимстват се средства от бюджета, от Европейския съюз. Дайте някакви препоръки в това отношение. Кой трябва да започне? В крайна сметка потребителите ще заплатят сметката, но някой трябва да започне цялата процедура. Някой друг желая ли думата, колеги? Не. В такъв случай имате думата, уважаеми гости, за да отговорите на въпросите. Може би да следваме същия ред. Заповядайте, госпожо. Първият въпрос за прегледа на търговията с квоти. Are we going to follow the same okay. order then? Uh, I will probably start. Uh, okay. Yes, please. Yeah. Може би да започна аз. На въпроса за целите и схемата за търговия с емисии, въпросът е добър. Целта на инициативата подета в това отношение да се стигне до по-висока цена. Това е доста подходящо действие, което ще позволи да се стимулират инвестициите в възобновяеми енергийни източници и в конвенционални генератори. Ако цената на въглеродния двуокис се увеличи, Продажната цена на електроенергията също ще се увеличи, което означава, че по-на сметка ще бъдат възобновяемите енергийни източници. Те ще бъдат по-конкурентоспособни. Така че от гледна точка на макроекономиката, вдигайки цената на въглеродния двуокис, вие постигате целта, която е за намаляването на въглеродния двуокис. Маргиналните разходи, променливите разходи, това по-настоящем е проблем. Прекалено ниска е цената на пазарите на едро, за да се стигне до инвестиции. Инвестирането в възобновяеми енергийни източници е тясно обвързано с субсидиите. Ако няма субсидии, няма инвестиции. Нито в конвенционални технологии, нито в възобновяеми енергийни източници. Това е част от отговора, който искам да ви дам. Ако цената на въглеродния двуокис стигне разумно равнище, тогава може би пък няма да се нуждаем от механизъм за капацитета. Може би така ще решим проблема с предлагането. На въпроса за инвестициите в мрежите – и децентрализацията. По принцип, децентрализацията се разглежда в различните анализи, в различните сценарии и оттам са изведени тези цифри. Но всичко зависи от пробива на технологиите. Така, например, ако акумулаторите са подходящо решение, ако се инвестира в акумулатори. Например, Германия 40% от новите инсталации имат такива акумулатори и генератори. Та в този случай не трябва да се подсилва мрежата. И това увеличаване на складирането ще определя и нивото на инвестиции, необходими за мрежите. Разходите за установяването на връзка също са важни, за да се определят инвестициите в мрежите. Трябва да се покрият част от разходите, свързани с инвестициите в мрежите, за да може да се постигнат оптимални разходи и да са извинете, да се постигнат минимални разходи, да може оптимално те да бъдат извършвани. Това е изключително важно. На въпроса за гъвкавостта и дела на складирането, за да може да се предоставят балансирани услуги. Това зависи от много неща, не само от технологиите. Все още се произвеждат изследвания във връзка с новите технологии в това отношение. Все още има много нерешени въпроси от гледна точка на технологиите. Но политиците, компетентните органи са тези, които трябва да вземат решение относно тарифите за мрежите, например или за регулаторния контекст. Така, например, собствеността. Това е важен въпрос. Може ли операторите на мрежите да се занимават и с складирането на енергията? Това е важен въпрос за операторите в електроенергийния сектор. Относно тарифите за складирането. Това също е важно. Как гледаме на складирането? Като на генератор или като на потребител, или с други думи? Ще облагате тези тарифи като мрежови или като прилагащи се към целите на складирането. Така че въпросът за собствеността определя и равнището на складиране, което е необходимо. На въпроса за ИКТ технологиите, смятам, че цифровизацията е много важна. Участието на гражданите също е включено в пакета – Една от основните цели на пакета е да се приобщят гражданите. Но за тази цел се нуждаем и от някои инструменти. Интелигентни цени, например. Динамични цени. Ако имаме регулиране на цените, няма стимули за гражданите да се превърнат те в активни играчи на енергийния пазар. В това отношение се нуждаете от технологии, от интелигентни устройства, но от друга страна се нуждаете и от адекватна политика. Господин председател, може би ме провокирахте относно финансирането и това, което казах за него. Но това са думите на инвеститорите. При настоящата финансова ситуация цената на финансирането не е от такова значение. Важно е да се очертаят печеливши проекти. И ако се намерят такива проекти, не е трудно да се привлекат и партньори и да се привлекат и средства. Печалбата от една страна и риска от друга са важни. Аз говорих за регулаторния риск. Два или три пъти казах вече, че регулаторния риск е важен, тъй като инвеститорите търсят сигурност. Рискът, свързан с технологиите, също е доста висок. Економическият не е за подценяване. Трябва да се види какъв е маржа. Утрешния ден може да доведе до несигурност. Това са все аспекти, които трябва да бъдат взети предвид в електроенергийния сектор. И накрая, на въпроса за инвестициите, мисля, че трябва да се направи разграничение между регулирани инвестиции и инвестиции в либерализирания пазар. Регулираните инвестици... инвестиции, извинете, операторите на мрежи, те са обвързани с ясни цели, които се определят от компетентните органи. А във втория случай инвестициите в генератори, в складиране са свързани с либерализирания пазар и там водеща роля играят частните инвеститори. Те са тези, които трябва да работят в рамките на регулаторната рамка и в рамките на пазара. Нещо да кажете за механизма на капацитета? Ще ви кажа моето лично мнение, защото а, то не е част от проучването. Не смятам, че в настоящия контекст альтернативи няма. Имайки предвид, че цените на пазара на едро се определят от променливите разходи, само единствено няма друга альтернатива – Нуждаем се от такъв механизъм, за да може да стимулираме инвестициите в генератори. Затова и различните държави членки се обръщат към този подход. Това е подход отдолу нагоре и няма никакъв проблем, защото няма единно решение. Единно решение, което да е подходящо за всички държави членки. Подхода отдолу нагоре в случая върши работа, той трябва да почива на специфичните нужди в отделните държави членки. Но в даден момент ще трябва подход и отгоре надолу, за да се хармонизират различните инициативи, да има координация между всички тези инициативи и за да може държавите членки да се получат от съседните държави. Така че това, което се случва днес, съвсем не е погрешно, но трябва да се насочим към правилните цели. на няколко въпроса, които може би ти пропусна. Оценката на европейско равнище. Нямаме данни за държавите членки по повечето аспекти, но направихме проучване на... във връзка с няколко сценария и ще ги видите в приложенията. Там може да намерите информация по държави членки. Мисля, че ти отговори на останалите въпроси. Благодаря. Благодаря и на двамата ни гости. За нас наистина е изключително интересно и важно да чуем вашето мнение преди да излезем с становище за пакета за чистата енергия. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. Е, Сега, скъпи колеги, продължаваме с точка 5 от дневния ред. Извинете, точка четвърта. Проектът, който относно предложението за насърчаване на свързаността с интернет в местните общности. Докладчик е господин Карлош Зориньо. Както си спомняте, през септември 2016 година Европейската комисия излезе с предложение за регламент на цело насърчаване на свързаността с интернет в местните общности. Обхватът на предложението е много ясен а именно бежична интернет връзка да бъде на разположение за всички посетители и всички граждани в, в обществените пространства насякъде и в цяла Европа чрез а, дейност, чрез а, инициативата Wi-Fi за Европейския съюз. Ние сме бъдеща комисия, транспорт, комисия по бюджети и Комисията по регионално развитие ще дадат със становище съгласно член 54 от правилника за дейността на парламента. Така че нашите правомощия по това досие са много ясни. Колега Зориньо, имате думата. президент. Много ви благодаря, господин председател. Скъпи колеги, проекто докладът по тази толкова важна инициатива Wi-Fi за Европейския съюз и насърчаване на свързаността с интернет за местните общности е много важна тема и подготвянето на доклада се ръководехме от някои водещи принципи. Основавахме се от е, една почване за нужда отново да се свържем с европейските граждани. За да можем отново да се свършим с гражданите, трябва да имат възможност да се свършат с европейските институции. И в контекста на цифровата епоха, това значи, че гражданите трябва да си дадат сметка за всички предимства, които им предоставя единният цифров пазар. Той има сериозни последици за ежедневието ни, И а, цифровата епоха в, в момента е променя смята също за нашето общество и нашата економика. Основната цел е да предоставим на гражданите конкретни облаги, а едновременно с това целта е тази инициатива да се превърне в пилотен проект, с който да покажем как бихме искали да изглежда бъдещото цифрово европейско общество, едно много приобщаващо общество, което едновременно с това да има, да играе водеща роля при развитието на новите технологии. При изкъпването на доклада се срещат представители на Комитета на регионите, на Економическият и социален комитет. Двете институции също излязоха с становища, в които се е, излиза с позиция в подкрепа на това предложение. Срещам се и с е, представители на гражданското общество, докладите в Сянка също значително ми помогнаха. Бяха организирани и две обществени изслушани от нашата комисия в контекста на пакета за далекосъобщенията. И в крайна сметка докладът ми съдържа се идеи и всъщност се структурира около пет основни стълба. На първо място трябва задължително да се гарантира неутралността на мрежата от технологична гледна точка. Трябва да гарантираме неутралността и от економическа гледна точка. Т.е. трябва да гарантираме, че никой няма да бъде изключен и че никой не бива да плаща за, за достъпа до интернет. Имаме нужда и от е, географско равенство, не бива да изключваме когото да е било, включително и хората, живеещи в най-далечените региони и в плодинските региони. Но по едно отношение не можем да проявим неутралност, а именно трябва да изискваме високо качество на услугата. И този платен проект трябва действително да бъде резистентен на бъдещото развитие на технологиите. Няма как да го предвидим от сега. В това отношение сме безпомощни, затова трябва да съм с една рамка, която да позволява развитието и прилагането на иновациите в областта на цифровите технологии. Целта е да се излезе един поворотен път, който да насърцава взаимодействията на европейско равнище. И затова имаме нужда от възможно най-простени процедури. Ако всичко се свърша се извършва бързо и, бързо и ефикасно, няма да има никакви проблеми. И затова трябва да сме наясно с основните ни приоритети, а именно нуждата от а, сближаване. Не бива да се действа на принципа първият а, дошъл получава проекта. Не, всяка държава трябва да има възможност да определя собствени национални приоритети, вземайки предвид своите национални особености. но сближаването трябва да бъде основната ни цел и за това проектът трябва да бъде възможно най-приобщаващ. Не бива също така да вредим на лоялната конкуренция, не бива да се стига до съревнование между общественият и частният сектор. Операторите трябва да имат възможност да се възползват от различни видове инструменти за финансиране, както от частен, така и от обществен характер. Крайният срок за внасяне изменения е тази седмица. Председателя ще го уточни. И само да уточня, че освен измененията, които бяха направени от колегите по време на срещите ни. Още не ще да им благодаря, защото всички които си в сянка действително допринесоха много с изготвянето на проекта. Аз искам да уточня, да направя уточнение за две от внесените изменения. Първият е свързана с упростеният модел за контрол на начините за достъп до точките за интернет. Имам нужда възможно най-упростена и бърза система. И на второ място трябва да се гарантира, че няма никакво ограничаване в достъпа до поръчките в този проект. Има много параметри, които влизат в, които, в които трябва да се вземат предвид, като например скоростта, качеството на инфраструктурата. Има и правни аспекти, свързани с а, проекта. С това приключвам, господин председател. Бих искал само да уточня, че този проект може би не е много важен от гледна точка на нужните инвестиции, но от символична гледна точка е изключително важен. И затова трябва да започнем да го прилагаме възможно е бързо още от второто полугодие на 2017 година за да дадем видимост на пакета за далеко съобщенията. Трябва още сега да започнем да изпълняваме този проект, защото той наистина е отличен. По-добре да имаме добър проект сега, отколкото великолепен проект след една година. Благодаря ви, господин докладчик. Сега от името на НП думата има госпожа Ан Сандер. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, най-напред бих искала да благодаря на докладчика ни Карло Шезориньо за проекто доклада му. Той ни дава възможност да уточним някои от параметрите на проекта. Припомня ви, че целта му е да се фина... отпусне финансова помощ в рамките на 20 милиона евро на местните власти, които искат да инсталират точки за достъп до бъжичен интернет в, обществените пространства. Като вече казвам, нашата политическа група подкрепя това предложение, защото гражданите се нуждаят от една полезна и конкретна Европа, една обозрима Европа, която да е видима в ежедневието им. При след това трябва да изясним някои от параметрите. На първо място не бива да създаваме погрешни е, очакванията. Проектът разполага само с 120 е, милиарда евро финансиране, което значи, че едва 80 до 100 от а, местните общности европейски ще могат да се възползват от нея. Ето, защо имаме нужда от други инструменти за финансиране, затова подкрепям и проекто изменение 18. Освен това, проекто доклада, пред, предложението, извинете, предлага само високоскоростният интернет да бъде допустим за финансиране в този проект. Но, както припомня, докладчика ни, ни в точка 7 от който доклада си. Е, в, в е, голяма част от е, селските и потъчени региони хората нямат достъп до никакъв интернет, било то жичен или пешичен. Затова смятам, че трябва да се насочим най-вече към тези райони, в които хората изобщо нямат достъп до интернет. Затова подкрепяме изменение 14. И на последно място подкрепяме идеята за, един, за система за един идентифициране, предвидено в точка 3. Сметка на това не съм съгласна с а, предложението на докладчика за ограничаване на всякакъв, всяк, на забрана всякакви ограничения, включително по отношение на скоростта, обем проблема и продължителността на достъпа. Смятам, че местните власти ще трябва да имат възможност да ограничават достъпа до някои интернет страници, чието съдържание може би е незаконно. И накрая смятам, че групите от общини също могат да бъдат да се смятат за допустими за финансиране, за да може да отговорят на нуждите и да покрият с интернет достъп цялата територия на Европейския съюз. Аз ще смятам, че може да има е, възможно най-бързо, за да може първите проекти да бъдат финансирани още в края на лятото. Това е един път, който действително може да покаже, че Европа може да бъде конкретна и прагматична, да го покаже на нашите граждани, а предвид цялостният контекст в Европейския съюз, смятам, че това е изключително важно. Благодаря ви. Благодаря ви за коментарите. От името на думата има колегата Теличка. Uh, uh, Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, дами и господа, най-напред бих искал да отбележа, че високо ценя подходът и метода на работа на докладчика Зорин. Наистина удоволствие да се работи с него. Така е, че в редица държави членки все още няма цифрова култура. Доста си държави членки не е очевидно, че всяка общност по някакъв начин трябва да е свързана към интернет, било то чрез а, местни, регионални или национални инвестиции чрез тази програма. Разбира се, на предложението, с което разглеждаме, няма драматично да, да промени положението, както вече беше казано, средствата са ограничени, но пък и не смятам, че ролята на Европейския съюз е да замества финансирането, което би трябвало да дойде от националните или регионални бюджети. Според мен добавената стойност и затова съм готова да работя конструктивно за постигане на общ общоприемлив резултат. Смятам, че тази програма може да бъде важен стимул за преодоляване на разликите между държавите членки, особено държавите членки, където културата на цифровизация все още не е достатъчно озряла, като, например, може да обсъдим уязвими групи, неотречени региони и т.н. Сега по отношение на самия проект доклад смятам, че той е добър, отразява дебатите, които вече проведохме. Разбира се, някои въпроси все още са неразрешени и може би ще изготвя противнения по тези елементи преди сичане на крайния срок за внасянето им. Според мен е важно да разполагаме с една а, програма, ограничена във времето, която обаче да има конкретен резултат. Ето защо и самата програма, и начинът по който Европейската комисия ще взаимодейства с а, поръчителите или с бенефициентите, надявам се да това взаимодействие да доведе до ефекта на доминото и също така евентуално да има възможност за е, съвместяване на тази програма с е, финансови инструменти или други фондове. Може би не гледам на тази тея по като в изменение 18, където се говори за е, разработване на допълнителни услуги, на услуги, които взимат да се допълват но като цяло съм съгласна, че дори с ограниченията, с които искам и разполагаме, трябва да се опитаме да постигнем възможно най-голям резултат. По отношение на географското равновесие, мисля, че господин Зориньо е постигнал много добро равновесие с а, а, своето проекто изменение. Също така, засегнахме и въпроса за евентуалното изкривяване на конкуренцията. Господин Зориньо сигурно си спомня, че аз им казах, че може би не е голям проблем, ако има някакво някаква намеса между бенефициентите на програмата и доставчиците на точки за Wi-Fi, които в момента вече се на които вече са възложени поръчки от местните власти. Но макар, че това не е проблем от гледна точка на мащаба, може да се получи известен проблем от гледна точка на лоялната конкуренция. В изменение 11 докладчика говори за достъпа за предимството на постигането на целите на европейското общество на гигабитовият интернет и предоставянето на обществено полезни услуги. Питам се къде е пряката връзка тук. Като цяло, господин Зорин и уважаеми колеги, мисля, че ще внеса няколко изменения, но те по никакъв начин няма кардинално да променят проекто доклада. Както казах вече, той според мен е добър. Според по-важно е, възможно най-бързо да започне да се изпълнява този проект, както вече беше казано и да проведем успешен първи първо покана за търгове още тази година и се надяваме също така да получим и полезна обратна връзка от доставчиците на услуги. Много е важно да се възползваме от техния опит. Благодаря ви. Благодаря ви. Колегата Силикиотис ще си изкаже сега. Благодаря, господин председател. В началото позволете ми да благодаря на Карлош Зориньо за изключително полезните дебати, които проведохме в рамките на заседанията на докладчиците в Сянка. Искам да му благодаря и за разговора по темата как да свържем местните общности с интернет. Мисля, че Безжичната интернет връзка е изключително важна за различните райони на Европа. Би следвало да има достатъчно предоставяне на интернет под формата на безжична връзка в училищата, болниците, в всички публични институции. Аз съм съгласен с докладчика. Мисля, че трябва да има система, която да е географски балансирана. За нашата парламентарна група темата за свързаността с интернет е изключително важна, особено що се отнася до по-слабо развитите райони, като островите, планинските райони, географски изолираните места – ние естествено искаме интернет да е достъпен, да е за благото на всички граждани. Всички граждани трябва да извличат максимална полза от него, независимо към кой социален слой принадлежат. Наред с това искам да изтъкна, че ние ще гласуваме против предложението на комисията, защото в него се казва, че бюджета ще се определя възоснова на принципа по реда на постъпването. Ние сме против нещо подобно. Ние смятаме, че всички местни власти и съответно национални правителства трябва да знаят какви са условията за финансиране и те трябва да могат да извършат необходимите предварителни действия трябва да им се даде една такава възможност. Още веднъж искам да кажа, че местните общности трябва да бъдат свързани в интернет в максимална степен. В тази връзка безплатния безжичен интернет трябва да е такъв, че да се търси най-голямата полза за обществото. Тези точки за Wi-Fi трябва да са безплатни, услугите, които те предоставят трябва да са безплатни. Въобще всяка една услуга, която е свързана с интернет и се предоставя, трябва да е безплатна и съответно всяко едно изменение, което ние ще внесем, ще бъде с такъв характер. Благодаря. Благодаря. Господин Бланко Лопес. Muchas gracias, eh, presidente. Estamos abordando благодаря, господин председател. Настоящия доклад е, има за цел да даде тласък на свързаността с интернет на местните общности. Говорим за инициативата Wi-Fi for All или Бежичен интернет за всички. Тя е изключително важна за много райони тук трябва да спомена по-конкретно моя район Галисия. Искам да благодаря на Карлуш за предложението. Мисля, че то наистина напипва точния пулс на проблема. Искаме да интегрираме всички точки за контакт в интернет в рамките на една европейска мрежа и трябва да има една и съща система на а, аутентификация. Прав е колегата, когато говори за необходимостта от цифровизацията. Мисля, че принципа по реда на постъпването е погрешен. Това вече беше подчертано. Освен това, Смятам, че финансирането е изключително важно. В допълнение, мисля, че трябва да има някакъв минимален срок на предоставяне на услугата, за да се гарантира последователността и за да се гарантира, че има смисъл да се инвестира. когато се развива една инфраструктура, трябва да има някаква полза от нея в дългосрочен план и моите изменения ще бъдат насочени е, точно в тази посока. Благодаря. Колега каза председателя, крайния срок за внасяне на изменения е 2 е, март. И сега ще чуем Европейската комисия GD Connect. Те са представени от е, заместник ръководителя на звено господин Харви Дюпои. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за този толкова интересен дебат. Приветстваме до голяма степен позициите, изразени днес от депутатите. Това, което чухме днес, общо взето отговаря на чутото в съвета, в дебатите там. Споделяме виждането, че темата е изключително важна, че тя е своевременна, че има нужда от подобни инициативи. Колко бързо ще разгърнем обаче този интернет за всички, това е под въпрос. Колкото по-бързо това стане, толкова по-добре за всички граждани. Много се радваме, че повечето от днесените изменения са добри, те водят до сериозно подобряване на текста, например позоваването на така нареченото гигабайт общество, единната система на аутентификация, безплатните механизми за свързаност, така наречените културни места, места за културна дейност, публични места. Всичко това отговаря на нашето първоначално предложение, на нашата позиция. Къде имаме резерви? Чуваме много за географското балансиране на услугата за ваучерите и принципа по реда на постъпване. Ние не смятаме, че тези два принципа са несъвместими. Точно обратното, те са начин за решаване на проблемите и ние смятаме, че точно тези въпроси трябва да се разгледат на ниво работна програма. Искаме да можем да приемаме възможности за, за, за промяна. Искаме да можем да внасяме промени по а, всеки различен а, процес на търг, който а, се започва. Тази инициатива има няколко много важни измерения. Искаме схемата да е лесна за изпълнение, искаме всяка една общност, независимо къде се намира в Европа и независимо какъв е административния капацитет, да се ползва с равни възможности за участие Особено, що се отнася до по-развитите области в а, интернет, разполагането. Тази схема би била изключително иновативна по своя характер. Две важни неща трябва да кажа относно технологичната неутралност. На първо място, много е важно да имаме точки за, за, за контакт, точки на предоставяне на бежичен интернет, които да са достъпни за всички граждани. Това не означава, че ние нарушаваме по този начин принципа на технологичната неутралност. Този принцип трябва да се запази естествено, но на точното ниво на мрежата, ако мога така да се изразя. На следващо място мрежовата неутралност. Няколко пъти беше споменато, че свързването с интернет е, не трябва да бъде обременявано с рестрикции. Ние смятаме, че тук е, е, това е една малко по-различна тема и преговорите, които трябва да се водят по този въпрос, не са тези, които водим в момента. Смятаме, че ако има твърде прескриптивни разпоредби в това отношение, това би довело до осложняване на схемата за предоставяне на такъв бежичен интернет и би попречило на финализирането на преговорите с съвета по настоящото законодателство. По всички тези причини смятаме, че е необходимо да има относителна гъвкавост на законодателството и освен това смятаме, че е необходимо да се остави управлението на точките за достъп до бежичен интернет на най-уместното ниво. Е, и това го казвам във връзка с принципа на субсидиарност, а именно е, тук имам предвид е, общините и местните доставчици на интернет, познати като ISP. Отново казвам, много се радваме, че сред депутатите има консенсус по темата и очакваме с нетърпение да приключите вашата работа по това досие достатъчно бързо. Благодаря, каза председателя. Остава ми да направя обобщение. Обобщението ще го направи всъщност нашия докладчик господин Зориньо. Благодаря на, доклад... на съдокладчиците, както и на колегата Марко Лопес. Благодаря и на комисията. Опитваме се да излезем с един визия. Всички знаем към какво се стремим, знаем какви са и пречките, на които се натъкваме и които ще трябва да преодолеем. Ще препрочетем отново текста и ще вземем предвид всяко едно изменение, което допринася за неговата по-голяма яснота. Целта е да упростим нещата. Да, значи че има моменти, които Европейската комисия би искала да упростим допълнително, но е важно всичко да бъде включено в доклада. Нека направим всичко възможно да сближим позициите си. Така, например, както каза и колегата, бихме могли да доизясним идеята за ограниченията но за тази цел ще трябва да се въведе подходящо определение в текста. Някой спомена идеята за първия по време е първия по право. В това отношение ще трябва да разгледаме е, нашите виждания, да видим какви са и работните програми на национално равнище. ще трябва да помислим какво можем да направим на национално равнище и какво на местно. За тази цел трябва да се въведат и критерии. Не трябва да се стига до забавяне на проекта, до забавяне на програмата. Така и крайният резултат ще бъде по-добър. Предвидения бюджет е 120 милиона. Поне на такъв се надяваме. Като гаранция за сега имаме за 70. Все пак това е основа. Основа, която може допълнително да се развие. Можем да почерпим и от други ресурси, от структурните фондове. Да получим и друг тип подкрепа, за да може да доведем до успешен край многобройните проекти. Както каза и колегата преди малко, важно е да подкрепим проекта за местните общности на самоуправление тази година. Този проект може да обхване и други сектори. Културния, образователния и така нататък. Представете си, например, една регионална общност на самоуправление, която решава да подкрепи проекти на регионално равнище. Може да има 50 кандидатури. Какво би попречило 40 от тези проекта да бъдат подкрепени на регионално равнище, останалите на европейско? Целта ни наистина е да разполагаме с бюджет от 120 милиона. Надяваме се да започнем една добра динамика, която да обхване всички европейци. Благодаря на всички за вашите изменения. Ще подкрепя тези от тях, които мога. Защото, както вече казах, е изключително важно да работим заедно по този изключително важен за европейските граждани проект. Благодаря, уважаеми колега. Крайния срок за внасянето на изменение е четвъртък, 2 март 2017 година, естествено, на обяд. 12 часа. 2 март. Много благодаря на всички. Преминаваме към точка 5 от дневния ред, което се нарича финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Това е така наречения а, текст МФФ Омнибус. Искам да кажа, че това е един а, изключителен по своя характер регламент. Той е много специфичен. Европейската комисия ми обеща да няма нещо подобно в бъдеще. Казах за този текст МФФ Омнибус. Този текст има отделни разпоредби за отделните харчове. Финансовия регламент определя принципите и процедурите, които трябва да се следват, когато се установява и се изразходва бюджета на Европейския съюз и когато се контролират европейските средства. С предлагането на нов вариант на регламента комисията иска да постигне едни по-упростени, по-гъвкави правила, които биха помогнали да се оптимизират изразходването на средствата и въздействието на многодисната финансова рамка до 2020 година. Какво се включва в този преглед? На първо място общите финансови правила. Това е част първа от предложението. Е, има, освен това, промени свързани с правилата за отделните конкретни е, фондове. Има и промени в цял набор от конкретни разпоредби в е, базовите нормативни актове на европейските програми и тяхното финансиране. Цялото предложение има 250 страници. Къде имаме ние изключителни правомощия? Предложението предлага да се измени механизма за свързване на Европа, както и регламента за насоките за телекомите, както и програмата за подкрепа на наблюдението и проследяването на космоса. Тази програма е позната като SST. In general... Принципно, предложенията, които се правят за промени тези предложения, които засягат нашите изключителни правомощия, са доста ограничени и са с технически характер. Трябва да направя това заключение. Службите на комисията, Генерална дирекция бюджет, Генерална дирекция енергетика, Генералните дирекции Connect и Move са предоставили достатъчно подробни обяснения на парламента. Целта на обяснителната бележка е да споделя моята информация с вас. Аз мятам, че обясненията са достатъчно убедителни, но естествено съм готов да чуя вашата позиция по въпроса, както и евентуалните ви притеснения. Много е важно да имаме ясно откорена позиция на нашата комисия. Що се отнася до предложенията за промени на комисията относно телекомите, механизма за свързване на Европа и така наречените насоки за телекомите, искам да подчертая, че тези предложения трябва да бъдат синхронизирани с предложението, познато като Wi-Fi for All, с което се занимава парламента паралелно. Знаете, че това предложение го обсъдихме току-що в рамките на точка 4 от дневния ред. Току-що всички колеги дебатираха по това предложение. Затова не забравяйте този факт, когато работите по схемата за предоставяне на бежичен интернет за всички. Докладчик по темата е колегата Зориньо. Що се отнася до вътрешната кохерентност на Европейския парламент и неговата позиция, по-важен е въпросът за така наречения блендинг в рамките на механизма за свързване на Европа. Изглежда, че разговорите между комисията и Е и Б относно бъдещото евентуално реализиране на механизмите за, за, за смесване тези разговори са по-напреднали, що се отнася до транспорта, но не и е, до енергетиката или телекомите. Естествено, промените трябва да бъдат е, внесени по такъв начин, че да се осигури е, стимул за ускоряване на проектите в областта на енергетиката и телекомуникационните услуги. Очакваме така наречения механизъм за смесване или blending facility да улесни живота на частните инвеститори. Искаме да стане по-лесно и по-бързо инвестирането в проекти от общ интерес. Моите изменения имат за цел да се поясни концепцията и намеренията на тази опция, на този вариант. Искам да обясня целите и очакванията, които имаме във връзка с промените, които се предлагат. В заключение трябва да кажа, че що се отнася до някои части от механизма за свързане на Европа, имаме споделени правомощия в рамките на комисиите ИТРА и ТРАН. Ето защо работих в тясна връзка с докладчика постановище в комисията Тран и се надявам, че в крайна сметка ще имаме текст, който ще бъде подкрепен и от колегите в комисията по транспорта. Това би било изключително важно, ако искаме да окажем въздействие върху Европейската комисия. Искаме нашата позиция да се появи максимално бързо. Комисията трябва да получи нашата позиция и съответно да бъде готова до края на юни тази година. Сега ще се обърна към докладчиците в а, Сянка, госпожа Мулди от името на социалистите и демократите. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Благодаря ви за това, което току-що ни казахте, за работата ви по доклада. Мисля, че можем да намерим много пресечни точки. Естествено, всеки има своите позиции относно съдържанието, има и редица изменения. Няколко неща ще кажа по-конкретно. На първо място, новия член 274 който предлага да се позволи така наречената точка за смесване. За разлика от предложението за 10% за финансиране, което е в член 272, член 274 няма таван на финансирането. И аз мисля, че това трябва да се разгледа. Може би трябва да има прехвърляне на текста от 272 в 274 или ако не, това поне да разберем защо това не се е случило. На следващо място трябва да намерим точното равновесие между безвъзмезната помощ и финансовите инструменти и да разберем какво точно би означавал този баланс за посоката на развитие на механизма за свързване на Европа. Е, трябва да погледнем какво е въздействието върху програмите на Европейския съюз, върху е, това доколко те са успешни. Тук искам да подчертая нещо, което и вие казахте, господин председател. Става дума за управлението, от което имаме нужда. Разбирам колко е важно това смесване, за което се говори. Много е важно обаче да има ясна оценка на това какви средства се използват, как те се използват, дали те отговарят на начертаните приоритети и дали приоритетите се изпълняват. Всичко това е от съществено значение. Вие самия, господин председател, говорихте за проектите с общ или от общ интерес и говорихте за проследяването на използването на, на средствата. Това са моите първоначални коментари. Така приключвам и благодаря на докладчика за работата му до сега. Благодаря. Думата има госпожа Млинар от името на Алде. Благодаря ви. Скъпи колеги, и аз бих искала най-напред да благодаря на господин председателя, който е докладчик. Благодаря ви за чудесната работа. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа по това досие. Приветствам желанието за упростяване на Европейската комисия по отношение на различните бюджетни процедури, в които участва и ИТРЕ. Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа трябва да бъдат засилени. Приветствам повишаването на ефективността на европейското финансиране, като се дава в възможност за смесено финансиране. Нещо, което казаха и колегите. Ние сме комисия, която трябва да излезе със становище и като такава комисия трябва да излезем със становище само по тези аспекти, по които сме компетентни. Членове 272 от механизма за свързване на Европа, 274 за далеко съобщенията, както и член 276 са тези, на които трябва да се позоваваме. Насърчаваме частните инвестиции, те са изключително важни за моята политическа група. Съгласна съм с господин Бузек, че трябва да има възможност за смесено финансиране и това трябва да се подкрепи от правителствата. Промените, които предлага Европейската комисия и които предлага докладчика и които са в изключителните правомощия на комисията, са добри. И отново повтарям, че очаквам с нетърпение съвместната ни работа. Председателят, господин Силикиотист, докладчик в Сянка. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на вас вие сте и докладчик. Благодаря ви за работата ви. Въпреки, че имаме различен подход по този въпрос, бих искал да кажа, че за нас тук не става дума просто за упростяване, а за осигуряване на най-доброто за нашите граждани. Трябва да отговорим на нуждите на европейското общество. В този ред на мисли ние не сме съгласни с аспектите, свързани с защитата на частните инвеститори. Трябва да има по-добри условия за частните инвеститори. А по отношение на механизма за свързване на Европа и привличането на частни инвеститори, бих искал да кажа, че за съжаление общественото благо ще се използва за целите на частните инвеститори. бих искал средствата да отидат в обществената хазна. Не трябва хората да биват маргинализирани. За тази цел трябва да има повече публични разходи и по-малко частни инвестиции. Това ще бъде и целта на измененията, които възнамеряваме да внесем. Благодаря ви. Благодаря ви. Доколкото знам, Европейската комисия е съгласна с всичко казано до тук. Затова нека съвсем накратко аз да отговоря. Благодаря на всички за направените коментари. Очаквам конкретни предложения във вашите изменения по членове 272 и 274. Оценката на въздействието, управлението, това са важни елементи, върху които ще трябва да задълбочим анализа си. Аз наистина очаквам вашите изменения в това отношение. Госпожа Лине, явно е, че целим упростяване. Това е изключително важно. Не можахме да го постигнем през последните 10-15 години. Huh deep discussion between Angelica and uh... Ангелика и Неоклис водят спор в това отношение. Но нека да намерим правилния баланс. Ако няма частни инвестиции, не можем да обслужваме нуждите на нашите граждани. Това е очевидно. И в крайна сметка ще да, трябва да направим всичко възможно, за да им дадем възможност да инвестират тези инвестиции са необходими за гражданите. Така че, да, аз съм съгласен. че в крайна сметка целим удовлетворяване на нуждите на нашите граждани. Но преди това трябва да удовлетворим нуждите на частните инвеститори. Защото не може всичко да се финансира от бюджета, от европейския бюджет или от който и да е друг бюджет. Така че в крайна сметка ние плащаме и от европейския бюджет, и от националния бюджет. Ние гражданите. И възниква въпроса за ефективността на разходите. Много добре знаем, че частните инвестиции могат да бъдат много ефективни. Не казвам, че трябва да мислим за частните инвеститори като самоцел. Просто трябва да постигнем баланс. Съгласен съм, Неоклиш, че трябва да обслужваме интересите на нашите граждани. Това е очевидно. Просто трябва да постигнем равновесие между вашите виждания. Благодаря ви за коментарите. Бяха изключително интересни за мен. Някои от тях бяха дори леко провокативни, което доста ми се понрави. Сега бих искал да ви информирам, че имаме крайен срок за внасяне на измененията 9 март 2017 година. Европейската комисия би искала да приключи работата до юни тази година, което означава, че не разполагаме с много време. за всичко. Предложението на Европейския парламент ще бъде готово през април, след което ще чуем отговора на Европейската комисия с нейното предложение. Преминаваме към точка 6 от дневния ред защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз. Изключително важно становище. Палома Лопес Бермехо е докладчик по становище. Това е становище на ИТРЕ, като водеща комисия ИНТА защита срещу дъмпингов и субсидиран внос. Много често се говори за статута на пазарна економика на Китай. Много пъти сме се произнасяли за Китай в Европейския съюз. През 2016 година имахме обмен на мнения в присъствието на Бернт Ланге, председател на Инта, и аз много добре си спомням нашия дебат. Така че нека да продължим размислите си по темата и да чуем госпожа докладчика, госпожа Лопес Бермехо. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Становището на нашата комисия е изключително важно по отношение на бъдещето законодателство в областта на дъмпинга. Това е важно за европейската индустрия. Тя търгува на световно равнище, търговията на световно равнище се променя бързо. Не трябва да се намалява защитата, нивото на защита, която се предлага в рамките на Световната търговска организация. По-настоящем се прави разграничение между пазарни економики и непазарни економики, като има протокол за присъединяване. Това обаче означава, че има и по-добра дефиниция на изкривяването на цените, което също ни дава възможност да определим дали има дъмпинг. Смятаме, че трябва да се вземе предвид бюджетната политика, политиката в областта на околната среда, данъчното облагане, субсидиите за суровините и така нататък. Всичко това трябва да се вземе предвид – когато се прави преценка за това дали е на лице дъмпинг. Необходимо е също така Европейския съюз да може да участва в разследванията в това отношение. Потребителите и бизнеса също трябва да участват. Европейския бизнес модел като такъв трябва да бъде защитен чрез нашите търговски правила. Трябва да направим така, че нашата индустрия да може да оцелее и да процъфтява. Необходимо е също така да запазим социалния си модел, както и стандартите в областта на околната среда. Предложението на Европейската комисия е една добра основа за нашата работа, както и предложението на съвета. То беше свързано с определянето на мерките срещу дъмпинга. Надявам се, че ще работим в тясно сътрудничество с всички политически групи. Благодаря ви. Благодаря сега докладчиците в сянка. Господин Селини от НП е пръв. Заповядайте. Благодаря ви. Докладчикът изцяло е отразил духа наказаното от Европейския парламент, когато той отхвърли предложението на Европейската комисия да даде статут пазарна економика на Китай. Ние сме против даването на такъв статут на Китай по начина по който това бе направено. В предложението на комисията изчезва разграничението, което се прави от Световната търговска организация за, между пазарна и непазарна економика. Трябва да се вземат преди всички продукти, изкривяването на цените. Това е риск, който не трябва да бъде подценяван. Той трябва да бъде взет предвид. И ще допуснем огромна грешка, ако постъпим друго яче. В индустриалната политика трябва да се признае, има държави, които прилагат правилата и такива, които не ги прилагат. Не може ние да носим бремето, като определим дали дадена държава е пазарна економика или не. Това е държава, която няма а, статут на пазарна економика. Подобна държава трябва да докаже, че спазва правилата. за всеки един отделен продукт трябва да се направи разграничение. И то трябва да се направи от държавите членки Европейската комисия. Не може да поемем такъв голям риск. Трябва да видим дали има изкривяване на пазара. А тук не е ясно. Такова има ли или няма. Как ще докажем, че е на лице или че отсъства изкривяване на пазара? Има един параграф, в който се казва, че данъчното облагане също може да има дъмпингов ефект. И това е основателно. Държава, в която данъчното бреме е малко, в държава, в която индустрията не може е, да търгува на пазара, е държава, с която трябва да внимаваме. В Европа днес има държави като моята, които прилагат високо данъчно облагане, но има и такива държави, в които е, данъчното облагане е ниско. Ето защо трябва да внимаваме, когато въвеждаме подобен, подобен елемент. Съгласен съм с тези, които казват, че първо трябва да сложим ред в собствената си къща, преди да гледаме към другите. Благодаря ви. Благодаря ви. Добре е да помислим наистина и как ние гледаме на въпроса. Следващия докладчик в сяга, сянка колегата Мартен. Благодаря, господин председател. За две секунди си помислих, че ще ме забравите. Благодаря на Палома за работата, която свърши. Наистина Чудесно е да имаме някакъв график, защото за нашата комисия е много важно да имаме достатъчно време, да можем да излезем със становище, да имаме силна позиция, за да може да защитим европейската индустрия. Трябва да я защитим от социалната конкуренция, конкуренцията в областта на околната среда и а, по отношение на данъчната политика. Напълно съм съгласен с това, което бе казано. Ако единствената политика, която има значение в световен мащаб е политиката свързана с цената, то тогава трябва да затворим цялата ни индустрия тук и да отидем всички в Китай, защото там всичко е по-ефтино. Но аз мисля, че ние преследваме различна цел – не трябва да водим война в Европейския парламент между различните комисии, нещо, което се случи неодавна с Инта, например. Та, нека да се чуе нашия глас, за да може да защитим нашата индустрия и за да има лоялна конкуренция. Лоялна, подчертавам го три пъти. Аз ще работя в тясно сътрудничество с Палома и с останалите докладчици в Сянка и в този ред на мисли ще внеса някои изменения. Благодаря, Пол Рубик. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, ich glaube, beim Handel muss man immer darauf achten, dass wenn Много ви благодаря, господин председател. Знам, че винаги трябва да внимаваме, защото при всеки търговски обмен трябва да се има предвид, че всеки се опитва да се опокодетелства и това често се прави чрез внос на по-ефтини стоки от трети страни. Това води до увеличаване на покупателната способност на населението което пък свързване може да, е, да увеличи възможностите за износ на държавата, което пък от своя допълнително да увеличи е, покупателната способност. Защо това е, това е поредният довод, е, че трябва да подкрепим помешеността. Това е в облака на нашите граждани, тъй като протекционизма в областта на търговията може да доведе единствено и само до изоставяне в отношение на конкуренцията с всички последици, свързани с това изоставане. Протекционизма в отношение на международната търговия, която води в момента предвижда от Европейската комисия, като, като вземем предвид политиката на Китай и предложенията на президентът Тръмп в Съединените щати, може да има катастрофални последици за световната търговия. Може би мерките, които предлагат новата администрация в Съединените щати ви се струват смехотворени, защото налагането обичам такса на всички вносни продукти ще доведе неизбежно до увеличаване на цените и на американските стоки. но с две трети мнозинство беше прието в СТО механизмът за улесняване на търговският обмен, който ще доведе до много големи митнически облаги за нас. Ние трябва да се възползваме от тях в Европейски съюз, трябва да се възползваме от факта, че този текст, който скоро ще влезе в сила, ще бъде ратифициран възможно най-бързо, ще бъде приложен възможно най-бързо и в Китай, и в Съединените щати, в тези два центъра, които в момента са заели екстремни позиции. Така че наистина се радвам, че беше изготвен този доклад с инструментите за защита, които са предвидени в него. Благодаря ви. Колегата Федерле е, ще замести докладчикът в сянка на Ауте. Благодаря ви. Надявам се колегите да... Всъщност колегите да не ми задават сложни въпроси. Само ще прочета бележка, която ми стави госпожа Милна. Първо, тя иска да благодари на госпожа Токладчика за работата по досието. Тя приветства продължението на Европейската комисия за нова система за изчисление по отношение на антидъбиговите продукти, идващи от страни не членки на СТО и по, в частност по отношение на Китай. Изтичат, че някои от разпоредбите за протокола на Китай по отношение на СТО и фактът, че в Китай продължава да има масови намеси от страна на държавата и субсидии. Целта ни е да опазим нашата промишленост от нелоялната конкуренция и също така да спазим за нашите собствени ангажименти поети в рамките на СТО. Ето защо госпожа Милнев смята, смята, че промяната на новата методология към една методология, която не споменава конкретни държави, е правна стъпка напред. Не е съгласна с предложението на Европейския на, на докладчика, извинете, да се запази разграничението между пазарни и непазарни економики в рамките на СТО. Смята, че е важно да се защитават економиките ни, без обаче да, да падаме в, попадаме в капана на протекционизм. Основната ни цел трябва да бъде да настояваме за една търговска система, която се основава на ясни правила. Но накрая остават някои висящи въпроси, които трябва да бъдат разгледани, особено по отношение на ролята на европейската промишленост и евентуалната възможност, възможност на нея да попадне тежестта за доказателство за отделните стоки на равнището на Европейската комисия. Тя очаква по-точното отчество с колегите по това досие. Благодаря ви. Много ви благодаря. Колегата Бутиков е поставлява групата на занените. Благодаря ви, господин председател. Приветстваме предложението на Европейската комисия, тъй като то според нас е в правилната посока. Но все още не е на висотата на целите и критериите поставени от Европейския парламент. Съгласен с всички колеги, както и колегата Федерле току-що каза, замесвайки колежката си Милнар, Млинар, извинете, съгласна съм, че трябва да се опитаме да покрием два набора от критерии. И решението, което ще намерим, трябва да е съвместимо с правилата на СТО, но също така трябва да е решение, което да ни даде възможност да имаме ефективна политика на търговска защита. В противен случай, нелоялната търговия може да ни бъде наложена. Не съм убеден, че в така създаденият контекст има нужда експлицитно да се споменава да, категориите статут на пазарна или статут на непазарна економика. Смятам, че е приемливо да се престана да се използват тези понятия, но пък не можем и да се върнем към нормалният начин за прилагане на стандартната методология. Имаме нужда от специфична методология, която да ни даде възможност ефикасно да се защитаваме от нелоялните търговски практики. Изместването на задължението за доказване и прехвърлянето му към европейците за мен е достатъчно обоснователно. Обосновавано, извинете. Не разбирам защото не можем да подходим като американците, а именно те настояха тежестта за доказване да бъде на другата страна. Но ако Европейската комисия и държавите членки не се осмеляват да защитат подобна възможност Нека поне разпоредбата, която ни предлагат е по-правно издържана. Редакцията, която ни предлагат в момента, не гарантира, че докладите ще се прилагат и ще се изготвят във всеки случай, в който ще имаме нужда от тях. Ако Европейската комисия не излиза с доклад, в такъв случай няма да разполагаме с нужната основа, за да докажем, че съответните търговски практики на третата държава са, представляват нелоялна търговия и че всъщност става дума за дъмпинг. Втори проблем, втора слабост, която виждам аз, съгласно протокола с присъединяване на Китай, разполагаме с възможността да използваме и механизми за защита срещу субсидиите. И този вид инструменти защита не са с ограничена валидност във времето. Европейската комисия дори не споменава тази възможност. Дори ми се струва, че Европейската комисия се отказва да използва правното основание за прилагане на подобен вид инструменти за защита за бъдеще. Това не е добра идея и мисля, че трябва да променим нещото. Благодаря ви. Председателят, много ви благодаря. От темата на СПД думата има господин Борели. Благодаря ви, благодаря ви господин председател. Това е свързано и с економически, и с политически последици. Знаем, че са поставени под заплаха редица европейски промишлени отрасли. Също така сме добре запознати и с позицията на Европейската комисия. Според мен трябва да действаме възможно най-бързо, защото има опасност Европейската, Европейски съюз, извинете, да не спазва вече правилата на СТО. За това е по-добре да има някакви неутрални правила, които да се прилагат в случай на спор. Това обаче според мен показва липса на смелост на практика няма определение за това какво значи сериозно нарушаване на правилата. Струва ми се, че докладчика е направил много добър опит да балансира отново продължението на Пъстата комисия, частно с въвеждането отново на понятията пазарна и непазарна економика, което са много важни за другите ни търговски партньори и в САЩ и в частност САЩ. На второ място докладчика включва разходите свързани с енергетиката, социалните и екологични стандарти. Това също са параметри, които могат да ведат до изкривяване на търговската политика. Също така е добре да има списък на потенциалните рискови държави и възможност да се допитаме и до заинтересованите страни. Според нас това са добри идеи, но те трябва да бъдат засилени в определена насока. Самата идея за сериозно нарушаване е много недостатъчна предвид фактът, че настоящите правила се основават на ясното разграничаване на пазарни и непазарни економики според СТО. А това, както знаете, се основава на петте критерии, заложени в а, параграф 2 в а, с борба с дъмпинга. Така че ако искаме отново да възстановим разграничението между пазарния и пазарна економика, трябва отново да възстановим цялата правна тежест на петте критерии. Тоест, економиките трябва да спа, съответната економика трябва да отговаря и на петте критерия. Така че се питам, дали наистина искаме да въвеждаме това понятие сериозно нарушаване. То е много неясно от правна гледна точка, освен всичко друго. И ако изобщо въведем това ново понятие, как може да гарантираме, е, че тежестта за доказване ще бъде за китайските предприятия, защото за Европейски ще бъде почти невъзможно да докажат подобни практики. В крайна сметка, какво послание ще изпратим нашите международни партньори да очакват от нас ясна, силна позиция като Европейски съюз? Изправени сме пред две възможности. Или да запазим нашата промишлен капацитет и да защитаваме идеята, идеята за свободен пазар, или искаме да освоим позицията си и да изберем някакви недвусмислени правни решения, без да сме наясно какви ще бъдат крайните резултати, ако се стигне до спор. Единственото, което знаем на този етап всъщност, е, че европейските дружества няма да могат да, да, да се противопоставят на неговата конкуренция от Китая. Господин Башир от ЕКР. Благодаря ви, съжалявам, че влизам в последният момент. Благодарим на докладчика от ГУЕ за свършата от нея работа. Радваме се, че тя признава, че енергийният сектор е важна част от световната търговска система за партньорите извън Европейския съюз. Аз идвам от Йоркшир, регион засегнат от а, световната криза в стоманодобива и съм напълно наясно с а, проблемите, които могат да, да, да се зададат в а, един такъв промишлен отрасъл. В момента да се излиза по, с, ясно политиче, с ясно становище по тази много важна политическа и економическа тема е важно да се разберат някои важни въпроси. На първо място положението и такъщо състояние с преговорите по отношение на позицията на Китай и на САЩ по отношение на антидемпоговите правила, които прилага Европейския съюз. На второ място трябва да обмислим инструментите за търговска защита на Европейския съюз и трябва да, сме, да гарантираме, че новията методология за изчисляване на маржовете за антидемпинг ще защитяват наистина условията за свободна справедлива търговия с Китай, като едновременно с това напълно спазват правилата на СТО. Трябва също така да гарантираме че а, нелоялни търговски практики, като например дъмпинг, дължащ се на държавна намесия, изкривява свободна търговия и трябва да бъдат премахнати на всички равнища на а, веригата на доставките. На всеки един етап по веригата трябва да има свобода за конкуренция, разбира се, в рамките на закълнето. защо ние се противопоставяме на всяко действие, което противоречи на подобно изготвяне на условия за равнопоставеност и поставя под, в особена позиция европейските предприятия. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Не виждам такива. Думата има господин Мюлер от Европейската комисия. ГД Търговия. Много ви благодаря, господин председател. Съжалявам, че малко закъснях. Европейската комисия Благодари сърдечно на докладчика за отлично свършената от нея работа по това досие. Комисията би искала да подчертае, че три от четирите елемента на съдържащите това предложение вече са обхванати от предложението на Европейската комисия. Нека да ги спомена. Първият елемент, подчертан от докладчика, е определението за сериозно нарушение, което трябва да обхване и сектора на енергетиката. Вторият въпрос е свързан с цената на, на труда и на енергетиката, на третата е свързана с профсъюзните синдикални права и четвъртият елемент е свързан с включването на базарните економики като Китай и Виетнам в разследванията по отношение на антидепресивни практики за бъдеще. В отговор на казаното току-що, държа да подчертаем, че енергетиката действително е важен елемент в производството. Ето защо автоматично ще се анализира и цената на енергията при разследването на изкривявания. Второ място, цената на труда и данъчното облагане също ще бъдат обхванати. Цената на труда е важен елемент, който ще бъде обхванат. Ако погледнете въпроса за данъчното облагане, той също ще бъде обхванато, ако се стигне до изкривяване. Тоест, ако данъчното облагане води изкривяване, в такъв случай ще се обхване на класически пример за това са данъците за износ, които могат да бъдат до изкривяване, затова ще бъдат обхванати. Споменаването на стандартите за опазване на околната среда е малко по-деликатен въпрос, защото няма международно прияти стандарти, които да се определят като общоприяти екологични стандарти. Обаче, ако ми също така да държа да подчертая, че методо... антидъмпинговата методология, която се прилага в момента, вече обхваща цените, свързани с труда, Защо? Защото причиняване на марш нанесени щети ще има предвид и ам, цените, които са свързани с спазване на екологичните и трудови стандарти в Европейския съюз, в европейските предприятия. Третият елемент, споменат от докладчика, е интересът на защитаване на интересите на работниците и профсъюзите. Предложението на Европейската комисия от ноември миналата година не взема предвид а, профсъюзните интереси на работещите, но държим да отбележим, че този елемент са част от паралелното паралелно докопваща се оценка за модернизация. Т.е. там се взима предвид този фактор и се надяваме че тристранните преговори по това досия ще започнат скоро, към края на месец март. И така стигам до последната точка, но не и по важност, а именно отношението към членовете на СТО, които са със статут на непазарна економика. За Европейската комисия това е проблем. Проблематичната част от предложението става въпрос за член 27 от базовият регламент. Честно казвам, според нас Европейската комисия не е много добра идея да, случ... да следваме предложението на докладчика. В... По същност това означава да не се прави никаква да не се промени нищо за небазарните економики, които са членки на СТО. На почините Европейската комисия това предложение обаче е да има инструмент, който да е неутрален по отношение на държавите, да не се правят вече е, разграничения между членовете на СТО и от членовете на СТО, тези, които са пазарни економики, тези, които не са непазарни економики. Защото според нас това определение не може достатъчно ясно да се справи с изкривяванията, които са в основата на нелоялните търговски практики. Също така държим да подчертаем, че в предложението ясно се ясно става ясно, че това предложение само по себе си не дава следот на пазарна економика, на която е била трета държава. А по предложение, по работата по член 2, параграф 7 са по никакъв начин не поставям под по-важната работа, свържена от докладчика по тази разпоред. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Лопес Бермехо. Господин Мартан иска думата, иска да добави нещо. Заповядайте. Преди да дам думата на госпожа докладчика, ще дам думата на вас. Oui, merci, Благодаря ви, господин председател. Знаете, че пак а, искам думата преди госпожа Лопес Бермехо. И сега момента да провеждаме целият дебат. Както казах, вече ще внеса си изменения, но искам да реагирам нещо казано на представителят на Европейския комисия. Той твърди, че няма международни разпоредби, които да позволят проследяемостта от екологична гледна точка. Предполагам, че говорите в частност за валерионен диоксид. Нека да го вземем няколко за пример, тъй като в момента това е най обсъщата тема, но мога да ви кажа, че във всяко едно предприятие по света, независимо дали то е, е работи в рамките на пазарна или непазарна економика, във, всек, във всяко едно производство е свързано с технически характеристика и там ясно се разпоредва каква точно е била процедурата за производство, колко енергия е използвана, дали е имало някакви аварии по време на производството и т.н. Тоест, е, във всеки един технически е, фиш техническа характеристика може да видите колко точно въглероден диоксид е за производство на дадена, дадена стока. Така че с малко повече желание, просто комисия може да се запознае с е, наличните документи международно равнище, защото трябва малко политическа воля. Thank you, Madam Благодаря, госпожо докладчик. Благодаря. Бих искала да благодаря на всички, които се изказаха в този дебат. Благодаря за различните направени коментари. Пределно ясно е, че всички ние искаме да постигнем напредък, искаме да се изпълняват по-добре многостранните търговски споразумения за да може съответно да има и равнопоставеност на международните пазари. Искаме да има търговски разпоредби, които да позволят нашите партньори да процъфтяват економически. Тези ползи, надяваме се, ще се прехвърлят и в Европа. Това е и духа на моето становище. Бихме желали да има повече възможности за нашата промишленост. Тя не би трябвало да бъде маргинализирана по какъвто и да било начин. Не искаме да ставаме жертви на каквото и да било изкривяване на цените. Мисля, че има възможност да постигнем напредък в рамките на съществуващите нормативни актове. Благодарение на измененията, които са внесени, мисля, че ще можем да е, стигнем до споразумение и да подобрим текста допълнително. Благодаря, казва председателя. Крайният срок за внасяне на изменения е 15 март 2017 година в 1 часа на обяд. Един час повече от обичайното. Обичайно крайният срок е в 12 часа. Отлично, значи имате достатъчно време. Остава ми да ви напомня, уважаеми координатори, че имаме заседание утре в 9 часа сутринта. Всички останали би следвало да са тук в 10 часа сутринта, защото ще имаме гласуване. А след обед ще има нещо ново, какво имам предвид? Ще започнем в 4 без 15, а не в 3 часа. 15.45 в зала 5B001. Тази зала се намира някъде над главите ни няколко етажа над залата, в която се намираме в момента. Повтарям, зала 5B001, 4 без 15, а в 10 часа ще гласуваме. 10 сутринта. Благодаря на всички. До утре. That's it.